Okay, friends, we start the second half of our employment committee meeting today. И така, скъпи колеги, продължаваме с следобното заседание на Комисията по заетост. Започваме с обсъждане на глобното състояние на заетостта и условията на труд в европейския сектор на гражданското въздухоплаване. За нас всички Знася за нас е да приветствам всички вас, представителите на сектора на гражданското въздухоплаване и с нетърпение очакваме днешната ни дискусия. Срещахме се нееднократно през изминалият месец, тъй като темата бе много вълнуваше и политическите среди, и медиите, и синдикатите. Тук в парламента често се говори за социалния дъмпинг в сектора на гражданското въздухоплаване. Е тема, която обсъждаме тук в нашата комисия, с колегите от комисията по транспорт. Обсъждахме темата и в политическите групи. допълнително малко колеги присъстват днес, тъй като е четвъртък следобед и има много гласувания в много комисии. Но трябва да знаете, че хората следят заседанието в интернет. И след това уточнение ще помоля всеки един от вас да направи кратко встъпително изказване за актуалното състояние на заедостта на, в сектора на въздухоплаването в Европа и в света като цяло. Започваме с господин Емануел Яхан, който представлява Асоциацията на европейските авиакомпании и е председател на Комитета за социалния диалог в сектора на гражданското възхобаване в Европа. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко бих искала да започнем разискването. Ще дам няколко конкретни примера. Има ли лоялна конкуренция, когато авиокомпании декларират наетите работници в една държава, но се осигуряват в други и работят в трета. Дали компаниите не използват служители, които са декларирани като самонаети, при положение, че работят само за един работодател с ограничения в, в работното си време и спазват изискванията за работа в съответната авиакомпания. Според нас това не са само заети, това са служители на авиакомпанията, които, за които обаче съответната компания не плаща социално осигуровки. Същия този пример Европейската комисия ни помоли да предоставим доказателства и ние го направихме. Тоест, изготвихме списъци от търговският регистр в Ирландия, списъци на пилоти, които са регистрирани като самонети, но на практика работят само за един работодател, т.е. само за една компания. Та също така да отбележа, че само заетите лица обикновено но работят за един вид компании, макар че аз не искам да правя разрешение между нискотарифни компании и други. Не всички нискотарифни компании са еднакви, някои използват правилата в по-голяма степен от други, но като цяло в такъв тип компании работят по-често самозетите пилоти. Продължавам да ви давам конкретни примери. Една авиакомпания декларира пилотите си в Банкок но на практика те работят от летище Гейтвик с при океански полети. И също така за целта тя използва компания, компании подизпълнители, които са със седалища извън Европа. Пак питам, мислите ли, че в случая говорим за лоялна конкуренция? Третият ми пример, който също е много актуален, компаниите, които се ползват от държавна помощ. говорим вече за компаниите от залива, един, едно получване на Съединените щати показва, че те са получили около 42 милиарда долара държавни помощи. Това, разбира се, има отражение върху нас, тъй като групата EAG, която обхваща British Airways, Iberia и Vueling, представлява 9,9%. И а, послушено същите тези компании, чието мажоритарен собственик в момента са катарските катарските авиолинии не решиха да напуснат нашата асоциация, която не е по случайност. И по въпроса за етостта, според доклад от Генерална дирекция транспорт на Европейската комисия за периода 1998 на 2010 година работните места са спаднали въпреки появата на нискотарифните компании. Т.е. в някои райони може би се създадат повече работни места, в друга се купят, но като цяло а, намалява броят на работните места, въпреки че самият трафик се увеличава с 5% годишно. Разполагаме днес с а, определение, благодарение в голям степен на вашата парламентарна комисия. Днес имаме определение на работник, на служител и на заплащане. Ние просто искаме това определение да се прилага и да се спазва. По този начин ще се избегне явлението фиктивни самозаети. И накрая искам да, да ви бъдна внимание на регламента, който според нас трябва да бъде променен незабавно. Става въпрос за държавните помощи, от които се възползват трети авиакомпании. тъй нареченият сертификат за оператори в, в, в сухоплаването и също така аргумента, който определява тъй нареченият home base или основното седалище на дейността на даден самонет, който им, чиято работа е свързана с голямо предвижване. Ние смятаме, че тези текстове трябва да бъдат променени. Ние искаме, лично от гледна точка на продателите, бихме искали ясни прости определения, с които да се определи обичайното работно място и накрая бих искала да спомена а, морския сектор или сектор на морския транспорт, който може да се ползва от държавни помощи. В областта на възкупаването повечето авиакомпании в момента смятаме, че трябва да се обмисли като цяло данъчното облагане, в Европа и в сравнение с трети страни, защото в Европа сме обект на много по-тежко данъчно облагане, отколкото в авиокомпаниите в трети страни. Благодаря ви. Thank you. Uh, Благодаря. Сега давам думата на госпожа Елизабета Чика, председател на е, Европейската федерация на транспортните работници и на Комисията на въздушните екипажи на тази конфедерация. Благодаря, дами и госпожа, господа. Аз съм Елизабета Чика, председател на комисията на самолетните екипажи на Европейската транспортна федерация. Ще говоря за заетостта в въздухоплаването и особено работата на екипажите. В социални рамки не може да се развие единен пазар. Либерализирането на пазара доведе до ползи за, в смисъл на по-низки такси Включиха се и колективните индивидуални права на работещите и особено засегнати са пилотите и екипажите. Но наземните екипажи също са засегнати от съответните разпоредби. Тук ви показвам слабите места на европейското законодателство в отделните предложения. За социалните осигуровки е, те се регулират от е, държавата, където самото лице работи като е, наето лице. Там, където той се обявява седалище на дейността си но а, в социалните осигуровки не се включва идеята за седалище кога, и с цел ограничаване на времето за летене. Някои оператори всъщност наемат хората през временни агенции за заетост. По този начин се увеличава натоварването, работното натоварване – и се избягва националното трудново законодателство, като по този начин се използват по-низки е, стандарти на труда. И е, ние се безпокоим, че ще влязат твърде масово в пазара и работещи не от Европа. В момента операторите могат да предоставят по-ниска закрила спрямо която и да е друга група работещи, и могат да наемат работещи в сектора без проверки за сигурност. Операторите искат да не им струва толкова скъпо работната ръка и да не е толкова добре обучена и съответно да заобикалят европейските а, нормативи. Обаче хората, които из, идват от трети страни, би следвало да бъдат наети на същите кон, контракти, които са наети и европейските а, работещи. По този начин ще се избегне социалния дъмпинг. Директивата за работното време не е, е обновявана от 2000-та година и е, сега трябва да се търси подобрение, за да може да има баланс между работния живот и, седем, и, и семейния живот на хората, които, чиято работа е свързана с предвиждане. Временната заетост се увеличава от 2000 година непрекъснато и по този начин екипажите нямат възможност да спестяват, за да могат да се осигуряват за нормална пенсия. Затова социалната закрила и е, следва да бъде направена достъпна. За социалния диалог ние се опитваме да разговаряме с работодателите за социалните права, за да имаме и равнопоставеност. И също така нашата фундация, е, федерация счита, че трябва да има е, създадена Европейска обсерватория за работни места и работни условия в гражданското въздухоплаване. Thank you. Uh, I now give the floor to Mr. John Horne, uh, Vice President. Господин Хорне има сега думата заместник председател на Европейската асоциация на пилотите. Uh, thank you. Благодаря. Добър ден. Госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа, благодаря за дадената възможност да говоря тук пред вас. Аз съм Джон Хорн, заместник председател на Европейската асоциация на пилотите. Самият аз съм пилот и искам да направя кратко описание на някои от последните резултати от едно проучване. То беше представено на една конференция. Някои от тези резултати са много а, показателни, защото проблемите с заедостта се увеличават във всички области в Европа, но особено засяга въздухоплаването. Има доста коментари, че имаме нужда от допълнителни данни, за да докажем влушаването на ситуацията при пилотите и е, въздушен персонал, кабинния персонал. Но ние трябва да действаме. Нещата сравнително се промениха. И така, основните въпроси. Можем ли да вярваме на това проучване? Да. Е, има отговори които са проверени и там са участвали на 10% от квалифицираните е, европейски пилоти. Практиките, които се използват в пилотската област, дават също интересни данни и за кабинните екипажи. Та това проучване показва, че един на всеки 6 пилоти не са а, с официален директен договор. Това засяга около 10 000 пилота на година. Или а, това означава, че един, всеки хиляда самолета във въздуха в един момент се управляват такива пилоти. Но а, тези практики са все по-концентрирани. 40% от младите пилоти между 20 и 30 години не са наети директно. Половината от а, пилотите на нискотарифните компании също не са директно наети. И 4 на всеки 5 такива самонаети пилоти всъщност а, са фалшиви, така да се каже, нереални самонаети, работят за нискотарифна компания. И а, ситуацията има много по-отрицателен ефект, защото половината от тези пилоти казват, че не могат да вземат независима и професионална оценка относно безопасността. Ето погледнете е, снимката. Това е един колега, който прави същото, което правим всички ние преди полет, да проверим всички области, до които, примерно, аз мога да имам достъп, за да следя за някакви грешки, някакви технически проблеми и други. Ако открием някакъв проблем, трябва да повикам инженер да фиксира проблема, да променим а, самолета или да сменим самолета или пък да се анулира полета. Решението не е винаги е лесно, но това не е. А, решение, с което можем да си играем, защото то от него зависи безопасността на хората, на пътниците и това е наша отговорност. Но представете си друга специалност. Примерно един съдя. Например, представете си, изправени сте пред съдия, който и имате обвинения за, примерно, това, че са откраднали кола или нещо такова. Но как, примерно, ще реагирате ако някой му плати да не си свърши работата. Или пък същото или пък един депутат, който да гласува само според инструкциите на партията и само ако му се плаща за гласуването. Или пък хирург, който да прави операции само за заплата. Но много от случаите пилотите пропускат тези неща а те са платени за правото. А, те, в някои от компаниите пилотите всъщност трябва да си платят, за да започнат да работят, да получат право да работят. И когато пилотите са твърде уморени, те не винаги имат право да се вземат болнични. Това са някои от примерите, при които а, виждаме, че ситуацията при въздухоплаването не е точно същата, както в другите сектори. Имаме нужда от по-специфични договори. Виждаме примери, при които а, кабинен екипаж от далечният изток също са а, в нашите компании, така като по изключение уж, но тези хора много често нямат нужното обучение за безопасността, така както ние го имаме. И е, нека да не забравяме, че е, когато имаме такива недиректни договори, имаме около три пъти намаление на е, безопасността в самолетите. И също това атипично, тази атипична заедост прикриват данъци и съответно тези пилоти а, не са добре социално осигурени. Та проблемите с а, авиацията са ясни. Имаме економически проблеми за конкурентоспособността, както за безопасността и социални проблеми. Как да ги решим? Имаме нужда от нови концепции. Трябва да забраним въпросната схема Pay to Fly, т.е. да си платя, за да, за да могат да управляват самолет, както и за нулевите часове. А, имаме нужда също така от вид а, стаж или чиракуване, така че да се променят тенденциите. Също трябва да подсилим принципа на home base, т.е къде да са регистрирани пилотите. Това означава обаче, че трябва да имаме повече инспекции по труда. На този етап няма. Никакви. И е, използват се непрекъснато най-различни схеми за регистрация на персонала извън Европейския съюз или другаде и никой не може да контролира по никакъв начин регистрацията на тези пилоти. Трябва също така да избегнем подобни самонаети, фалшиво самонаети пилоти, така както се прави примерно в сектора на строителството и поддръжката, за да се избегнат проблеми с безопасността. Трябва да имаме много ясни критерии за статуса на пилотите. И също трябва да блокираме ам, ам, флаговете на неспазване и да не позволяваме подобни неясни правила. И също трябва да помислим за социалните критерии на персонала. Благодаря. Thank you. Uh, then I'll give the floor. Благодаря. А сега професор Тумбо. Бяхте тук преди не е, много време. Вие сте професор по е, човешки ресурси в Кардив Бизнес Кул. Заповядайте. Um, social... Благодаря ви. Социалният дъмпинг се появява, тъй като има единен пазар на стоки или услуги и едновременно с това 28 различни схеми, управляващи пазара на труда в държавите членки. И по този начин се улеснява достъпа на нискотарифните авиокомпании в различни държави членки в Европейския съюз. И се вижда, че някои от пазарите вече са доминирани от нискотарифните авиакомпании компании. Бих искал да се съсредоточа върху Ирландия, където има най-високо равнище на проникване на нискотарифни компании, а също така и страната седалище на Ryanair. И както заяви изпълнител директно на Ryanair не е отдавна, Ryanair покрива цяла Европа малко като социално заболяване. Ренер непостанно увеличава своят дял от пазара. Той спъл, Те изпълняват полети от конкретна точка до друга конкретна точка и непрестанно търсят нови маршрути. И по този начин те ежегодно откриват нови маршрути за полетите си, но едновременно с това това е авиокомпанията, която убива най-голям брой съществуващи вече маршрути и опериран, които се изпълняват от други авиокомпании. Така че става въпрос за маршрути, които не, които не са печеливши и, а, например, които не са печеливши през зимния сезон, се закриват от Ryanair енергия, отново се подновяват на следващата година. И като други думи, ако видите моделата на растеж в енергия, виждате непрестанно е вариации по този модел. Определя се, както виждате, в рамките на, от година на, на година се намалява стежът на компанията и за това се правят по-резки промени в рамките на годината от политиката на самата компания. Как се справя не с този проблем? Немат се служители с все по-кратки и несигурни работни договор. Или казвам с други думи, компанията на ема пилоти чрез агенции със седалище в Обединеното кралство, което от своя страна използва ирландски счетоводители, които създават малки предприятия. И тези малки предприятия наемат пилоти, които да обслужват Ryanair няма правно определение на самонето лице в Ирландия. Има кодекс на практиките, където се изрещат а, изискванията за самонетите лица. Така, например, очаква се лицето да бъде собственик на, собствена, на своята компания, да а, предоставят цена за своите, лични цени за услугите предоставят и да има възможност да работи за от няколко различни работодатели. Така че, както, казва, както вече казах, няма правно определение на самолето лице в Ирландия, а само Кодексът с най практики, които би трябвало самолето за лице да спазва. Така че, ако вземем за пример дейността на Ryanair в Испания. Ето един млад пилот, който може да е испанец, но може да е и от Естония или от която да е държава членка на Европейския съюз. Той е базиран в Испания, но работи с Ирланд, контракт случен по ирландското право от компания, с компания базирана в Обединеното кралство. Той може да бъде изпратен да работи в страна, където Ryanair се опитва да, се, да увеличи своя дял, например в България, и той може да е наед с фалшива договор за самото лице, т.е. там се казва, че ще може да предостави собствена, собствени услуги, сам да определя цените си, сам да се осигурява и сам да определя условията, при които работи. Ако обаче видите какво се случва на практика, Приотът е сключил договор за да работи пряко за Ryanair. Единственият материал, който той осигурява за работата си е униформата и както си самоличност. Ryanair гарантира и определя застраховките и Ryanair решава къде, колко и кога ще работи пилота. Така че очевидно тук говорим за фалшиви договори за самонаети. Очевидно е, че е, условията, по които работят тези хора, не отговарят на изискването самото на лице. В когато може би се казва, че се казва, че ако пилотът не може да предостави услугата, той ще предостави заместник, но, но това всъщност са клауси, които се записват в договора, за да прикрият факта, че това са фалшиви договори за самонаемане, самоети лица. Така че въпросът ми е следният. Може ли пилотът да, да предостави заместник за неговата работа? Ако пилотът не може да работи даден ден, ако той е, е болен или им възпрепятства по някакъв начин, едно само, самонето лице трябва да е в състояние да предостави заместник. Повечето пилоти в Ryanair обаче получават а, задача, пилотната си задача в последният момент. Повечето хора, които те биха могли да а, препоръча трябва да могат да отговорят в много кратки ограничения, да имат лиценз за работа с Ryanair, който имат много ограничен брой пилоти. Или като други думи, много ще бъде трудно или по-скоро би било невъзможно за пилота да предостави свой заместник. И очевидно едно основните изисквания на самото лице, т.е. да може да избере и предостави заместник, не се изпълнява в контекста на тези тези общи клаузи. Тук се прилага, освен това, какъв е, каква е альтернативата? Альтернативата е, е датският модел за гъвкавост, който се основава на гъвкавост на заедостта, на високо на социална закрила и активни политики в областта на заедостта, но това се постига най-вече чрез а, а, колективни споразумения, правителство в момента не разполагат по отношение на Ryanair. Така че когато Ryanair, например, има база в Дания и се поставя, създава въпроса къде ще бъде осигурен служителят на компанията. и дали ще се прилагат за този служител договорените права и закрили, договорени между социалните партньори, т.е. между синдикациите и работодателя в рамките на колективните споразумения. Според нас комисията по заето социални въпроси трябва да си зададе въпроса дали подобен начин на избиране на най-обладетелственото законодателство действително е социално приемливо, дали е устойчиво и преди всичко дали е безопасно защото вече чухме от асоциация на пилотите техните притеснения, свързани с безопасността. И ако ще има регулиране на сектора, трябва да се обсъди регулиране на европейско равнище, което да отговаря на, на понятието конкурентоспособна социална пазарна економика, трябва да се вземе пред особеностите на сектора, т.е. мобилността на персонала и на капиталите. И трябва също така да обмислим как се прилагат социалните стандарти в отделните държави членки, тъй като ако наемете само един пилот, според ирландското право, като самонето лице, очевидно, че правилата, които се прилагат към него, няма да отговарят на социалните норми в държавата членка, където той ще работи. Така че трябва да умислим действително дали подобен е, и на избиране на благодетелствените права и социален век са приемливи. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на господин Дъх Гилис, който е координатор на Международният институт за научни в областта на социалните измами и на господин Лин Валки, който е експерт в същият институт. Добре дошли, имате думата. I'm going to guide you in a very... Благодаря. Съвсем накратко ще ви представя едно проучване, което фигурира на мрежата и можете да го консултирате. Ние направихме едно пилотно поручване за формите за нетипична заетост в гражданското въздухоплаване, за да имаме данни, които до сега не бяха налични. Първо е, проведохме проучване е, сравнително в 11 страни. Е, също анализирахме данни от проучване, което Джон вече сподели. Над 6000 анкетирани от различни националности бяха обработени. Те работят в различни области на въздухоплаването, главно големите компании и ефтините компании за различни Авиолини, е, различни видове на заетост. Джон вече каза, че е, в нашето проучване основната част от е, анкетираните бяха в нетипично трудово отношение. Само 6%, 16% бяха нетипично наети. Тук колегата отчерта какви са проблемите с нетипично наетите, това, че те са в определена възраст и в определен сектор. Тоест, не е, много опитните и по-младите обикновено имат нетипична заетост. Какво означава това? Това означава, че е, въздухоплавателната компания наема е, работещи, е, които са базирани, т.е. имат седалище в страната, където е установена и компанията. И след това има посредници, примерно агенции за временна заетост, които могат да бъдат на различни места – и след това се създават различни е, варианти, е, изкуствени такива, а именно е, създаване на различни филиали в различни страни, не само в Европейският съюз, но и в останалата част на света. И установихме, че има сериозна сегрегация на трудовия пазар. Младите, по-неопитни пилоти имат по-голяма вероятност да бъдат наети по нетипичен договор. Също така установихме, че има така и стимули с цел да се намаляват разходите, да се излиза извън Европа. Един е, член на екипажа, който струва 100 евро в Европа, ще струва 65 Тайланд и 35 в Китай, а пък може и по-ефтино да се намери. И е, един започващ кариерата си е, пилот, който доста е задлъжнял, защото обучението струва между 80 и 100 хиляди евро, ще има по-малък е, шанс да бъде заед от традиционна голяма компания и по-голям част да бъде наед от, е, от ефтините компании. Има и някои уловки тук нетипичната заетост не винаги непременно е фиктивна самонаетост. Освен това, тя отговаря на необходимостта за гъвкавост, особено за ефтините компании, които пък се приемат от работещите. Освен това, тук се проявява така машинации в социалната и данъчни е, задължения, защото се търси най-изгоден режим за плащането на тези разходи. Е, това често в резултат е, обвързва работещите с конкретната компания и ги оставя в неустойчива заетост. А пък компанията всъщност се впуска в практики на нелоялна конкуренция. И въпросът дали е възможно да има самонаети е, пилоти е труден, много се обсъжда, мненията са различни, но отново един истински самонает пилот трябва да се правиме разликата между такъв и между фиктивно самонает. Защото фиктивно самонаетите с този проблем е много трудно да се справим в Европейския съюз, тъй като е, самонетите и борбата с фиктивно самонетите е в прерогативите на страните членки. Освен това, е, все пак изнасянето на дейността, така наречения аутсорсинг, е нещо напълно законно и няма и не е винаги фиктивна самонаетост. Много често си има съвсем законови форми на изнасяне на дейността. И проблемите е, започват едва когато е, фиктивно е, всъщност се извършва подизпълнителство ние също така трябва е, да внимаваме. Е, има не само фиктивни самонаети, но има и фиктивни служители. Примерно е, екип, екипаж, самолетния екипаж на ето от трети страни с много малко и ниски социални осигуровки и така нататък. И основният резултат е, че Нетипичната заетост създава много висок риск от зависимост, вече го споменах, и се отразява на възможността и на желанието на съответния пилот или член на екипажа да взема решения, свързани с безопасността. В доклада ще видите ясно цитирани цифри. Въпрос какво може да се направи, когато се търси най-изгоден законодателен е, режим? Е, съществува ли равнопоставеност между отделните е, компании, като се има предвид, че арената, на която те действат, далеч не е само европейска, тя вече е световна. И едно от е, реше, евентуалните решения е да се търсят свързващите фактори. В никакъв случай не е лесно да се направи това, защото е, законовите режими и разпоредби са различни. Отново, е, атипично наетите имат по, при тях съществува по-висок риск да сложат приоритет на економическите съображения пред съображенията за безопасност. Също така, както каза и Джон, има и проблеми с наблюдението и прилагането на разпоредбите. Затова трябва да има сътрудничество през граница, обмен на информация на съответните власти и инспекции. някои такива служби ще ви кажа, че няма проблеми, но мога да ви кажа, че ние сме наясно, че има. Също не бива да забравяме и културата на управление. Тя е различна и не навсякъде е, е силно ангажирана с системи за управляване на безопасността. И Заключенията на доклада са, че регулаторната рамка не отговаря на настоящите бизнес модели и практики. Решенията. Формулирали сме няколко препоръки. Една от тях е да се подобри е, регулацията на обучаващите училища и да има задължителен стаж за да не се създава тази неустойчива заетост на младите. Да се търси е, общия свързващ фактор, е, така нареч. Е, има разпоредби, които имат за цел да преодолеят отклонения от миналото, но проблема с седалище на дейността си остава. Трябва да се обмисли този въпрос също трябва да се възприеме един е, мултидисциплинарен подход. Не само за законодателната рамка, но и при, прилага... Е, при създаването й, но и при прилагането й. Защото в края на кращата е, всички заинтересувани страни имат, трябва да се борят общо за преодоляване на проблема. Трябва да работим заедно и да не повтаряме е, грешката с сектора на е, мореплаването. Просто вече сме доли пропуснали времето, в което трябва да действаме. Е, Госпожа. да нещо? Има Има двама координатори. Давам им думата за въпроси. Госпожа Штайнок от Социалистите и Демократите. Благодаря на всички, които допринесоха за тази дискусия. Много тревожни тенденции чухме. Благодаря за разясненията, които ни дадохте за вашата борба, ако мога така да нарека, мисля, че наистина имаме нужда спешно да, от рамкови условия, както за европейския сектор, така и за световния, така както съществува в други области, например конвенциите на МОД. Въпросът, който исках да задам, много често се говори първо за потребителите. В крайна сметка за това опират нещата. Но това много често е претекст за авиокомпаниите да насърчават подобен тип договори. Наистина ли компаниите са длъжни да говорим дали винаги компаниите е, са длъжни да говорят за потребителя като едва или не едно безчувствено същество, което не се интересува от условията на работа в пилотската кабина. Доколкото знам, първият лиценз за достъп е, Pay to Fly струва 120 000 евро, а вторият на 200 хиляди. И в този случай, дори да са болни пилотите, а, когато са самонаети и когато са задлъжняли към компанията, могат ли да останат вкъщи и да не работят, след като трябва да плащат? И ние имаме също и данни за конкуренцията между авиокомпаниите. Чисто европейски авиокомпании. Знаете ли, например, за нарушенията от страна на тези европейски компании? Нарушения спрямо международните стандарти. Например, знаем, че има европейски компании, които са били купени от неевропейски компании и които ще трябва да спазват техните условия на работа. Вие се чух, чухте тук много а, задължения, които, пред които са изправени кабините екипажи. Чухме за Ryanair, който създава над 200 връзки на година, 200 а, трасета, като заличава около 50 други. Бихте ли ни казали какви са последиците за по-малките летища, вторичните летища. Това, което е важно в нашата дискусия е, да, че не става въпрос само за ам, кабинният екипаж, но също така и за наземният персонал има работещи, които страдат от подобни нарушения. Този статут на фиктивен самонает, агенциите за временна заетост, които работят в един триъгълник с авиокомпаниите. Тук въпросът е гражданската отговорност на тези компании. Бихте ли ни дали нещо повече като информация, защото считам, че е, това е ключова информация и със сигурност потребителите биха желали да я знаят. Благодарим ви още веднъж за тази информация. Много често ни питат, както в комисията, така и тук, да дадем информация, а ние не винаги сме запознати с тези въпроси. И Европейската комисия също не отговаря много често удовлетворително. Благодаря сега от Обединената левица. Благодаря. Госпожа Кари има думата. Много интересна, до, до някъде плашеща презентация. Ние като депутати пътуваме много често и нашите интереси са не просто да намерим ефти билети, но да имаме и безопасност. Ето, ние в Дания говорим за датския модел на труда. Синдикатите преговарят за колективните трудове договори. Именно така работещите имат права. В този момент имаме същинска битка с Ryanair, защото те смятат, че могат да използват единия пазар на Европейския съюз като извинение срещу синдикатите, за да не се подобрят условията на труда. И се питаме как можем да запазим този модел на труда, където синдикатите преговарят катедетата а, пък има компании, които използват факта, че имат достъп до държави с по-малка защита и се установяват там. Така ние ще защитим нашия модел без свръхзаконодателство. Мисля, че всички искат това. Разбирам, че искате законодателство, че искате да, да примахнете някои тежки структури, но какво бихме могли да направим, за да защитим синдикатите? заместник председателя. Благодаря. Благодаря за вашите презентации. Много, много полезни презентации за дебата. Всичките теми бяха интересни и социалния дъмпинг, и въпроса с самонаетостта и ефективната самонаетост. Те са комбинирани в това, което вие казахте, но и двете са много важни в случая и се радвам да науча нови елементи. А, например, това, което вие казахте, rule shopping, т.е. търсенето на най-изгодните правила. Това, за което аз се чудя, аз се питам, дали не виждаме всъщност тук двете лица на Европейската комисия? Едното лице Генерална дирекция за ето, как финансирате проучванията, как се показва истинската картина на условията на труда в вашият бранш. Това помага, разбира се. И от друга страна, Генерална дирекция МУВ, които, ако ми зададете въпроси, например, защо, например, има явление като Norwegian Air. И които използват аргументи като потребителите, кое е добре за потребителите и местните превозвачи трябва да се нагаждат към условията на труда. Признавате ли тези две лица на комисията? Виждате ли я? Виждате ли ги? И това помага ли за решенията? Защото, като слушах вашите коментари, смятам, че комбинирането на това, което знаем, примерно с морските работници, например колективните трудови договори, които се подписват на национално ниво, на ниво компания, имате също така конвенциите на МОД, вие обаче нямате специални конвенции за вашите работни условия, така както морските работници имат за морския транспорт, но може би трябва да има някаква специална комисия в МОД, специално за въздухоплаването и да се проведе социален диалог на европейско ниво и после правилата и регламентите да бъдат премислени. Бихте ли ни казали също за това как да започнем да решаваме този проблем, на кое да сложим акцента? За, дали да подсилим синдикатите, за да правят колективните трудови договори е, с компаниите или трябва да очакваме повече намеса от страна на Европейската комисия, ако е такъв случая, как ще го направим, как ще направим а, е, при тази дихотомия, така да се каже, генерална дирекция за етос и генерална дирекция а, е, МУВ. Благодаря. Господин Бах. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на участниците, така както вече го казаха и други депутати преди мене. Получихме много детална информация, но все пак няколко критики. Една толкова важна тема. Погледнете присъствието в залата. Отчаиващо. Дори няма и една трета от депутатите в тази комисия. Малко е странно, не мислите ли? Така че, дами и господа, моля, проведете малко лобиране. Между всички групи. Що се отнася до конкретния проблем, смятам, че тази еволюция за авиокомпаниите е много актуална. Определено имаме много деликатна тема, именно безопасността. От 20-25 години аз съм активно работещ по транспорта и пътният и ЖП транспорта. А тук, ето сега, започваме да виждаме нещо, което преживяхме вече преди около 20-25 години в ЖП транспорта и в сухопътния транспорт. Едва сега се учим на новите проблеми и се опитваме да градим нови правила. Тук говорим за безопасност, която като цяло е добре регламентирана и за съжаление това, което е свързано с заедостта, в момента губи качеството си. Това е много тревожна тенденция. Тревожа се много, като я гледам. И се, що се отнася до предложенията, които правите, вие говорихте за а, така наречените home base, място, където са регистрирани а, тези пилоти. Да, правилата, които бяха представени, този професионален адрес всъщност не е точно необходим, защото авиокомпаниите казва, че тази, администрация, тази регистрация не е а, нищо особено. Имате ли някакви пре, альтернативни предложения, които да са по-ефикасни? относно социалния дъмпинг, полагаме усилия, винаги го правим, за да може най-висшето стъпало в иерархията да подобрява диалога. Знаем, че много от организациите, много от синдикатите участват в този социален диалог. Според вас, каква е оценката на ежедневната работа на синдикалистите? Имате ли впечатлението, че а, тези синдикати, а, освен да се оплакват, нищо друго не правят? И третото, относно конкурентоспособността и все по-големите изисквания. От една страна само се съкръщава за работни места, а от друга страна се лети все повече и повече. Тоест, има един проблем с продуктивността. Не сме ли достигнали границите в областта и можем ли да си позволим да ги наскочим тези граници? Това е много деликатна точка и личен интерес. Когато говорим за национални регламенти, ние в момента представяме голям брой примери. Имаше доста оплаквания от някои компании. Нима ще е, се спрем само на тези жалби? Ще останем ли само с простата процедура на подаване на оплаквания или също ще предприемем контроли и санкции. Благодаря. Госпожа Калима Дели. Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм координатор в Комисията по транспорт. И по тази... Когато говорим за социалния дъмпинг, да засяга всички видове транспорт, сухопътния, въздухоплаването и морския транспорт. Благодаря ви за направените изказвания. Очевидно, че Европа също има своя отговорност, тъй като непрестанно се стремим към пълна либерализация на всички сектори. И това допусна появата на социалния дъмпинг. И така се стигна до някои практики, които са направо скандални. Например, използването на фиктивни неза... самонети, незави... фиктивно командиров... командироване. В Райна, както стана ясно, над 70% от пилотите се наемат чрез а, фиктивно самонаемане, чрез а, микропредприятия и чрез агенции за временно наемане на работа, въпреки че всъщност тяхната работна програма се определя от Ryanair. Но тази техника се прилага вече от други предприятия, което от своя страна води до целия въпрос за социалното осигуряване и за а, вноските, които плащат работодателите. Припомним също така, че съществуват правила, но правилата просто не се прилагат. Защо? Защото няма достатъчна контрол върху спазването им. На първо място, според вас, действително ли трябва да се даде на определение статута на е, самонет? Казвате, че новите конкурентни модели за наемане на работа идват вече не само Съединените щати, но а, е, появяват се и нови конкуренти, в областта на въздухоплаването, като например авиокомпаниите от залива, които се възползват от държавни помощи. Аз отговарях за Европейската стратегия за безопасни условия на труд. И държа да отбележа, скъпи колеги, че социалният дъмпинг влушава и условията на труд. Така, например, пилот или екипаж който е преуморен или който е работи на труд, заплашва сигурността на пътниците. На 40% от младите пилоти нямат договор с ключен с компанията, за която работят. А голяма част от нискотръфните компании плащат на пилотите за извършен полет, което е абсолютен скандал. В края на миналата година ЕФСА препоръчваше направи препоръка, че няма проблем стюардеси да а, извършват полети до четвъртият месец на бременността им. Това е, е разпоредба, която не е гласувана от Европейския парламент. Това противоречи на основните права на жените, аз не смятам, че те могат да изпълняват задълженията си, да вършат работата си в такива условия нормално. Но тези жени са принудени или да, работят нормално, или да а, излязат в отпуск по болест. Така че виждате колко огромен е натиск, какъв, огром, колко огромен е стресът за жените, не се гарантират дори елементарните правила за сигурност и за безопасни здравословни условия на труд. В Комисията по транспорт в момента разсрещаме цял един пакет за въздушния транспорт. Аз бих искала да знам, кои, за нас са двете или три мерки, които са задължителни за справяне с тези проблеми. Благодаря ви. Господин Лаврида, благодаря ви, госпожо председател. Ще бъда кратък, ще се спрам на нещо отказаното от колегите, в частност колегата от НП. Имам конкретен въпрос към господин Еман... Емануел Яхан, който първи се изказа от експертите. Според мен той съвсем набързо се спря на доклада на Съединените щати за нелоялната конкуренция, идваща от авиакомпаниите от залива. Според мен обаче това е много важна тема, защото тази конкуренция има своята отражение върху по-старите европейски авиакомпании, които са принудени да търсят всевъзможни начини, за да заобиколят правилата или да работят на ръба на допустимото, за да запазят економическата си надежност. Така че бих искал господин Яхан да ни каже малко повече за този доклад и евентуално какво ние бихме могли да предприемем и какви а, искания може да направим към Европейската комисия, ако тя реши да се заеме с този случай на нелоялна конкуренция. Както спомена и колегата Карима Дели, говорим за държавните субсидии, които се отпускат от държавите в залива. И аз винаги подкрепям колегите, които се противопоставят на държавните помощи, които са против, противопоставят на европейското законодателство. Господин Нилсен от Транспортната комисия. Благодаря ви, госпожо председател. В Комисията по транспорт, както каже госпожа Дели, обсъждаме в момента цял един пакет за въздухоплаването и в контекста на този пакет ще преразгледаме мандата на Агенцията за гражданско въздухоплаване и ще преразгледаме отношенията между агенцията и държавите членки. Тъй като явно има някакви проблеми в сътрудничеството, които не бива да забравяме. Въпросът обаче е каква е връзката между различните методи на наемане на работа и добрите решения от економическа гледна точка. От една страна и безопасността от друга страна. Трябва да се намери някакво решение. Благодаря ви. Господин Мартен има думата. Благодаря. Благодаря на всички изказали се. Аз лично съм и заинтересуван, и е, ужасен. 30% от пилотите, както научавам от е, помощник пилотите и наземния е, екипаж, са жертва на е, социалния дъмпинг от глобализацията. И е, колегите е, от опозицията особено застъпвате именно тази глобализация. Вие я насъдихте. И е, като европейски е, депутат на мен ми се налага поне два пъти седмично да се качвам на самолет. И е, всеки път си мисля – за пътуващите. Току-що заместник-председателя на Асоциацията на пилотите обясни, че пилотите всъщност не са в състояние да, някой от тях да проверят доколко е, е, е изпълнени, доколко са изпълнени изисканите за сигурност на машината, които ще управляват. И от тук нататък мисля, че ще почнем по-внимателно да се вглеждаме в разписанията на влаковете. Но има какво да се направи, защото става дума за милиони пътуващи всеки месец, всяка година. Thank you. Had Mr. Benefai asked for Господин Бенефай? Не сте искали думата? Добре. Тогава се връщаме към е, нашите експерти, които надявам се ще са в състояние да отговорят на един или два или три от е, зададените въпроси. Така чисто е, интуитивно оставам с чувството, че имаме доста работа, която да свършим заедно. Давам думата сега на господин Емануел Яхан и след това всички ще получите поред е, думата, за да можете да ни отговорите накратко на въпросите. Сигурно няма да можете на всички да отговорите, но е, вие сте, имате достатъчно ясна представа, кои са най-важните. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да ви успокоя по отношение на сигурността на полетите. Можете спокойно да се возите с самолет, той все пак е най-сигурното превозно средство. Може би в някои е, кампании има известни злоупотреби, но в огромното мнозинство на компаниите, включително е, нискотарифните, има достатъчно осигурени мерки за сигурност. Няколко бързи отговора. За компаниите от е, залива, да, определено има голям проблем с тях. Има проучване, което показва, че три е, кампании е, осъществяват практика на подизпълнителство и също така са получили 3 е, милиарда долара е, до, по, държавни помощи емиратствата, Катар и още една компания. За емиратствата това означава 59 е, самолета Airbus, след това с много ниски цени. Мога да ви кажа, че Луфтанза в момента е поръчила, поръчила 15 друга европейска компания 14, докато въздухоплавателните компании от залива поръчват по 140-200. И е, също така е, около 10 пъти по-ефтини са таксите, е, летишните такси там. Така че едни и същи собственици, които притежават и въздухоплавателните компании, и летищата и е, източниците на петрол. Трябва да сме наясно с това. Така че там правила за лоялна конкуренция няма. Също така трябва да осъдиме практиката за и за и за търсене на най-изгоден режим, приоритета трябва да е да се спазва лоялната конкуренция. Е, има съответния регламент, който регулира и взаимоотношенията с е, компания от трети страни. Цитира се номера на регламента. Също така трябва да осъдим всяка е, е, използване на работещи като фиктивни самонаети. Е, и не е верно, че правната уредба не е достатъчно е ясна. Има директива, която регулира въпроса за командированите работници. Сега комисията излязва със съобщение, т.е. съобщение от 2002 има, където ясно се обозначава кои правила следва да се използват, включително има и решение на Европейския съд. Аз лично познавам дейността на Ryanair, работил съм и в социалния комитет за тях, но мога да кажа, че е, те можеха да се изправят пред съда заради едно решение на френски съд, но не го направиха, защото всъщност знаеха, че няма да спечелят. Е, там ставаше дума за дефиниция за е, работещ с заплата и на едно работно място. После, що се отнася до работещите от трети страни, е, тук е специфичността на бранша. Той е много подобен на този на морепо, мореплаването. И трябва да се намерят съответните браншови инструменти, за да се а, преодолеят проблемите. Сега, ако може да се регулират нещата, както при моряците, никак не е зле. Там 74% се поемат социалните осигуровки. И от държавата и ние не искаме това ниво на държавна подкрепа, но искаме съответни е, данъчни и социални е, режими. Имаме си пакет законодателство за гражданската авиация. И просто, нека да кажем съвсем ясно, темата за безопасност на летищата. В Штатите разходите в 60% за тази дейност се поемат от държавата в огромна част от света това се случва също, но не в Европа. Съответните компании и дружества си плащат. И Европейския парламент се, изяви, се произнесе именно в смисъл това да се реши, обаче съвета не бе готов. Така че ето по този тема може да се борим. После сигурност на полетите. Връщам се на темата, защото тя е изключително важна за нас. Сигурността на полетите а, може да се осигури и при всякакви видове контракти. Е, сега при фиктивните самонаети риска е най-голям, но не всички компании се възползват от подобни услуги. И когато има инцидент, можем да си зададем простния, простия въпрос. А, как точно процедира компанията при, за а, социални осигуровки в подделни случаи? има съответни разпоредби и начини, по които е, е, авиокомпанията може да ограничи обещетението за семействата на жертвите до 140 000 евро. Обаче, ако е, човек работи като самонает и се оказва, че той е в фиктивен самонает и не отговаря на дефиницията работещ, оказва се, че той е, няма да може да се възползва от е, своя договор и осигуровка. Трябва а, да се създаде една работна група, и да разгледа в подробности къде има проблеми да се види, някои страни сигнализират всъщност на властите, е, е, които отговарят за гражданското въздухоплаване, че има проблеми. Дания, например, е именно една от тези много активни е, страни. Те успяха да се предпазят от социален дъмпинг много бързо. Мисля, че отговорих на повечето въпроси. Вече имаме основния регламент. Необходимо е, разбира се, можем да формулираме някои поправки, за да се е, подобри регламента, но не следва и да се осложнява. Той е прекалено много. Благодаря. Да ти я пусна си. Ще говоря на италиански. Има отговори на доста от въпросите, които зададохте. Ще се огранича само до а, а, екипажа, кабинет екипаж. И бихме желали за бъдеще да можем да задълбочим нашите отговори. Тази тема на този етап се споменава само при социалния диалог. При все това считаме, че ще е добре да имаме един обмен на становища с парламента, също и с комисията, за да можем да а, стигнем до някакви конкретни решения. Относно а, кабинният екипаж, това подизпълнение създава проблем най-вече с екипаж, който идва от трети държави извън Европейския съюз, защото няма конкретни стандарти. Не знаем как този екипаж е обучен. Не знаеме как самолетите са екипирани спрямо европейските. Знаем, че, например, в морския сектор много често европейски кораби са с чуждестранни моряци. Мисля, че това може да постави големи проблеми пред безопасността на полетите. Това е един вид атипична работа, но ние трябва да помислим за санкции, спрямо компаниите, които използват подобни атипични, да кажем, незаконни договори. Може да наложим някаква система от санкции. И органите на гражданската авиация на този етап не могат да използват подобни санкции срещу авиокомпаниите. Относно майчинството на жените в кабинният екипаж. много пъти, точно поради лошите условия на работа, тези жени са принудени да работят максимално дълго време. Това е много рисково. Но тук не става въпрос за работа на бюро. Това е работа, в която се изисква ам, спешни, взимане спешни решения, зададени конкретни ситуации. Така че в един такъв случай една бременна жена не успее да намери решението например, за отваряне на вратата или пък да осигури безопасността на полета, нещата могат да бъдат катастрофални. Някои компании в англосаксонските страни а, обаче не взимат това предвид. Благодаря. Сега господин Хорн от Европейската асоциация на пилотите. Благодаря. Ще се опитам да групирам някои от въпросите. Има някои а, за МОД и ролята а, на МОД тук. Отговорът на тези въпроси е да, има роля за МОД и би било великолепно да имаме конвенция заедно с морския транспорт, но процесът ще бъде много бавен, имаме нужда от консенсус, знаеки как процедира МОД. Трябва да има консенсус между работещи, работодатели и правителство. Мисля, че ще бъде много трудно да постигнем такъв консенсус. Кой трябва да направи първата крачка? Мисля, че Европа трябва да го направи. А ако не успеем да осигурим нашите собствени работници, мисля, че ще бъде трудно да поискаме безопасност и сигурност за самолетите по целия свят. Ние имаме хармонизирана система, имаме институции, които биха могли да действат, ако решат. Как можем да го направим? Един от въпросите ние а, можем от една страна да използваме а, генерална дирекция му, но, от друга страна, Генерална дирекция заетост. Генерална дирекция заетост мисли повече за социалните условия, но ние имаме нужда от лидерство страна на Европейския парламент и натиск над Европейската комисия. Европейската комисия са тези, които могат да направят нещо. Именно за това ние сме тук при вас да представим, да си представим, че можем да го направим. Колко реалистично можем да подобрим системата. Не можем да кажем, да променим това, което се случва сега, как се използва персонала и не непременно трябва. Но голяма част от проблемите, които разисквахме, например адресната регистрация, къде всъщност е установена истина авиокомпанията, фиктивните самонети и така нататък, темата е една и съща, а именно елемент на ам, опция, всъщност фалшива опция, която се дава на самонаетите и на тези служители, избор, фалшив избор, ам, който всъщност не е избор. Е, така е с тези пилоти, които уж са самонети, но всъщност не са. Има една реалност. Е, и е много лесно да се оцени тази реалност. Е, просто трябва да се погледне откъде наистина идва работещия. И ако погледнете, примерно, една авиокомпания, къде осъществява основните си операции, тогава ще се каже, това е мястото на опериране. И а не да ги оставяме да правят такива фиктивни избори. Ако погледнете ситуацията с заетостта, може да има ясен набор от критерии за това кой е наистина самонет и не. И така или иначе можем винаги да намерим критериите за всички тези неща и бихме могли да видим как ще изглежда целият сектор – и мисля, че това ще улесни и действията на МОД, когато регламентираме бизнеса и статуса на самонает. Ако се направи всичко това, разбира се, ще трябва да добавите а, стандарт на регламент, например, когато някой трябва да пътува в Европа до различни дестинации. И също да се помисли за стандартизиране на социалната защита, на социалните осигуровки в различните държави при този режим. Но първо ще трябва да помислим как да оценим статута и как да дефинираме статута самонет и статут адресната, адресно пребиваване, вместо пребиваване на пилота. Така че по някои други въпроси, които бяха зададени, ако трябва да изберем три неща за пакета за авиацията, какво бихме сложили? Най-важните. Малко ще променя критериите, ще се спра само на едно, защото а, няколко ученовете тук в Европейския парламент а, говориха за а, тази схема Pay to Flight и а, договорите, които са скандални. И мисля, че тук търсим гаранции. Няма, не мога да ви дам никакви гаранции. А, това, което се случва днес, утре. Просто не разбирам защо няма едно общо споразумение, просто да се сложи край на тази практика. Просто забранете ги и така проблема ще се реши. Ето това е моето становище. Но ако го направите, ще трябва да има задължителни обучения, за да се запълни а, празнотата между обучението и професионалистите. И ще, да относно другите три, ще ви дам трите от моите слайдове, а именно правилото за а, установеност на пилота е, и на персонала, също правилна оценка на критериите и също въпросните флагове на спазване или на неспазване. Ето това са компаниите, които искат да се измъкнат от европейското законодателство и в момента, в който изберат някаква държава с по-леки правила, това как се отразява съответно на им режим. Не можем да позволим така една компания да се изплъзва между законодателствата и да позволим на Международната агенция за въздуха плавателна безопасност да а, остава в неизвестност. Благодаря. Благодаря ви, професор Има думата. Ще се опитам да обединя няколко от задните въпроси. Имаше въпроси свързани с напрежението, което се създава между потребителите, работодателите, генерална дирекция, транспорт, регионална дирекция на заетост. Мисля, че трябва да имаме предвид за да вземем предвид структурата на пазара за заетост. В първоначално, когато нискотарифните компании започнаха да оперират, те не винаги обслужваха най-удобните летища, не винаги обслужваха в най-удобните часове, наземният е, услуги бяха по-бавни и това беше избор за пътниците между удобство и по-ниска цена. Сега обаче тези компании се разрастват и се превръщат в конкурентни на традиционните авиакомпании. Ето защо за потребителите е важно да разполагат с необходимата информация за, за продуктите, които купуват. И ако вие тук в залата не сте, не сте наясно какви са условията, мога да ви уверя, че обикновените хора са още по-малко наясно с условията, за които купуват а, тези продукти. Аз лично когато не познавам шофьора, не съм много склонен да се кача в колата му и да пътувам с висока скорост по магистралата, например. Всеки като потребител има право на свой избор. Аз, например, избирам да купувам хранителни продукти от а, справедлива търговия и смятам, че е важно с потребителите да спорят свободимата информация по отношение на продуктите и услугите в областта на въздушния транспорт. Какво може да се направи за да се гарантира тази възможност? Беше да въпрос свързан с синдикатите. Според мен е от съществено значение, тъй като съществува много голяма и много важна разлика между компании като EasyJet, които признават синдикатите и които сключват а, договори с, с, във всяка държава, т.е. пилотите им не и персонално нети в Германия, с ключи доходи в Германия и нататък. Да се прави, това се прави разлика между тези компании и компаниите като Ryanair, например. Международната организация на труда призна, че има разминавания между доходите, с които найема Ryanair своите служители и дори беше направено предложение в Ирландия да се промени законодателството, от което се възползва Ryanair. Така че действително трябва да се обърне внимание на тези проблеми и да се провери да се обясни, че на първо място е много важно самите работници и служители да разполагат с адекватно представителство. Важен също така и е въпроса за специфичното естество на транспорта. Беше повдигнат въпроса за сходни сектори, като свободния транспорт или морския транспорт. Като цяло, сектор транспорт е много различен в сравнение с други секторите, като има много високо равнище на мобилност. Затова и трябва да се обмисли специфична законодателна рамка за този сектор. Като вече беше казано, съществуват организации, институции, които определят регулаторните изисквания. Сега въпросът обаче е да се гарантира ефективното им прилагане. Поставят се и други въпроси, например, как се гарантира прилагането на правилата. Защото често, когато държавите членки поемат едностранна инициатива за прилагане на по-строги правила, авиокомпаниите просто преместват своите седалища в друга държава. Затова имаме нужда от е, регулация на европейско равнище и гарантиране на прилагането и също на европейско равнище, особено в сектори като транспорта. Благодаря ви. Thank you. Е, не съм. Благодаря ви. Господин Гилис и госпожа Валки. Много ви благодаря. Подобно на Джон, и аз не смятам, че има нужда да се опитваме да ви уверяваме и успокояваме. Казах на един от членовете на комисията, че след, това, след днешното изслушване никога вече няма да гледа по същия начин на летенето и мисля, че бях напълно прав. По въпроса за паралел с морския сектор, след края на Втората световна война, преди либерализацията на сектора, САЩ имаше най-големият търговски флот, но след либерализацията той на практика беше унищожен. Това е проблем, с който се занимаваме. Ай, припомням също така, че след либерализацията се стигна до сериозни проблеми, включително и по отношение на сигурността, социалните условия и условията на труд на екипажите. В случая с въздушната транспорт не говорим за флаг за благодетелстване, но за екип, кой, който е най-удобен. Тоест, авиакомпаниите отиват и си избират екип от държава, в която ще им излезе най-изгодно. И то не само в рамките на Европа, но в рамките на целия свят. По време на проучване 44% от работещите в сектора заявиха, че компетенцията на колегите им от екипажа ще окажат отражение върху решението, което те самите взимат по отношение на безопасността на работата им, което е много съществен фактор, който не можем да пренебрегнем. На световно равнище хората очакват нещо от МОД и други подобни организации и е ясно, че трябва да се намери решение международно равнище. И според мен Европа трябва да изиграе ролята на лидер. Трябва също така да не забравяме, че ако приемем нови правила, тези правила трябва да бъдат прилагани. Никой няма да бъде облагодетелстван от много строги правила, които обаче да не се прилагат. Според мен трябва да изберем един многодисциплинарен подход, който да обхваща всички възможни равнища, ако е възможно международно равнище, ако не поне на европейско равнище се обхващат всички равнища. Очевидно, е, че трябва да има диалог между сектор на транспорта, социалния сектор и всички отговорни органи и институции. защото очевидно, че копирането на правила и понятия от един законодателен текст в друг, когато плащат различни сектори, води до проблеми, защото е, понятията не, не съвпадат и това води до различни тълкувани от там до проблеми. Проблема с е, безопасността води и проблем, до проблема с това, кой носи отговорността. Кой, например, носи отговорността в случай на инцидент или на щети. Кой, например, ще бъде определен за оператор, а оператор, както знаете, е ключово понятие, когато се определя седалището, например, или там, където е базиран самонетото лице. защо трябва да подчертаем, че приложимото право не може със сигурност да извърши на развитието за в бъдеще. Ако искате да запитате какво ще се случи с, с, с сектора на въздушния транспорт, ами просто погледнете морския. В момента вече се използват екипажи, които се наемат от страни извън Европейския съюз. На второ място, проблемът с пазара на труда. Очевидно е, че схемите pay to fly или плащането за полета трябва да бъдат премахнати. Но те съществуват, защото има търсене на такъв вид схеми и това е проблем, който трябва да бъде преодолян. Очевидно, че има хора, които са склонни да бъдат наети в една подобна схема на плащане на полет с всички евентуални последици за безопасността. особено когато те се намират в особено несигурно положение. И тук отново се връща на въпроса за а, това дали пилотите взимат а, решения, свързани с безопасността, по възможно най-разумен начин, когато се намират в несигурно положение по отношение и не са сигурни колко работа ще получат. Ето защо всички заинтересовани страни и всички компетентни органи трябва да работят съвместно за преодоляване на проблемите. Благодаря на всички за изказванията. Много се радвам, че успяхте да е, участвате в нашето изслушване и да отговорите на въпросите. Убедена съм, че ще се срещнем отново. Ние ще е, продължим с работата си на базата на вашите факти и коментари, защото а, от години е, всъщност работим в комисията по заето с сектора по транспорт. До сега работехме повече за пътния транспорт и каботаша, а комисията възложи това проучване на университета в Ген за изследване на пилота и, пилотите и техните работни условия, ние започнахме да се занимаваме и с други браншове от транспорта. И проблема и се занимаваме с проблеми на различни типове от транспорта ще е, упражняваме натиск върху комисията да е, направи нещо повече. По-късно ще има изслушване, вероя... организирано от комисията. Може би и вие ще вземете участие в него. Безспорно е, че трябва да има промени че нещата не могат да останат така. Виждаме, че има достатъчно сигнали от различни посоки в сектора на въздухоплаването. Благодаря на всички, благодаря за изказванията ви и съм убедена, че ще ви видим отново. Сега стигаме до 14 точка от нашия дневен ред ефективност на ресурсите. Преход към кръгова економика. 67 изменения има подадени към становището на нашата комисия към доклада на Комисията по околна среда доклад по собствена инициатива. Даем вам думата на докладчика госпожа Бегин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, които подадоха изменения. Много бях удовлетворена, защото установих, че хората до голяма степен мислят като мен. Ще възприема голяма част от предложенията и мисля, че нашето становище ще потигне водената, е, водещата комисия да заеме достатъчно амбициозна позиция. Знаем, че е, подобни проблеми поставят на колене доста страни поради економическата криза. Те търсят начин да създават повече работни места, да повишават осведомеността не само на индустрията, но и на цялото общество, за да може модела на производство да е по-ефективен и устойчив. Има региони, които са засегнати от резултат, от последиците от глобализацията и комисията трябва да подпомага подобни страни и региони, главно през Фонда за стратегически инвестиции с страните членки също могат да работят по средством системата на ДДС и други инструменти е, с цел да се установят економии, които да могат да бъдат насочени към създаване на работни места. Комисията трябва да обърне внимание и на процедурите за държавните поръчки е, и на устойчивото е, производство. Резултатите могат да се постигнат само с конкретни мерки, затова се надявам, че няма само да говорим, но ще и действаме. Секретарятът изпрати на колегите и докладчиците в сянка вече е, компромисните изменения и се надявам, че всички ще успеем да ги е, изведем до успешен край с добра воля. Господин Лаврие. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Благодарности първо на докладчика госпожа Тициана Бегин и на докладчиците в сянка, които работихме по този текст. Също приветствам координаторите на политическите групи за тяхната подкрепа. Голяма част от измененията са много интересни и отговарят на политическата линия на НП. Ще има няколко доизчиствания с цел да постигнем споразумение. Мога да обърна внимание на колегите е, в параграф 1. Е, мисля, че там бихме могли да постигнем консенсус по принцип. Ние сме е, на едно мнение, че е жалко, че комисията оттегля пакета законодателство за кръглата економика и се надяваме, че до края на годината той ще, тя ще излезе с ново предложение като се надяваме да направи една позитивна стъпка, а не чисто формална. В такъв смисъл искаме обаче и гаранции и ясен график е, за предложението. Осми параграф. Е, страните членки трябва, разбира се, да насърчават е, кръговата економика, но трябва да внимаваме да не бъдем прекалено обвързващи и принудителни в такъв смисъл и не следва тук да се е, създават нови разходи за страните членки, които така или иначе сега се борят с е, публичния дефицит. Благодаря. Uh, thank you. I give the floor to Mr. Silikiotis. Благодаря. Сега господин Силикиотис. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, και εμεί ω ΚΟΕ πρέπει να πω είδαμε τι που κατέθηκα από συναδέλφου και πρέπει να Благодаря. Госпожо председател, ние е, в Обединената левица сме съгласни с голям брой от измененията, които искат най-вече да се защитят сигурността и работата на работещите. Искаме също така да кажем, че ще се радваме, ако може да се постигне компромис в контекста на устойчивите инвестиции. Ние подкрепяме всичко това. Но не сме съгласни с тези изменения, които прехвърлят данъчната тежест върху потребителите. И ние е, публикувахме изменения, които са против тези изменения. Много е важно, разбира се, да се защитава околната среда, но също да се защитят и а, е, работните места. Имаме нужда от устойчиви работни места, сигурни работни места и ще бъдем много а, доволни да можем да работим с кладчика и да постигнем някакъв компромис по този е, въпрос. Оставаме на негово разположение за бъдещи дейности. Благодаря ви. Благодаря. Графикът за публикуване на измененията за гласуването. Гласуването в нашата комисия ще бъде на 28 май. Гласуването в комисията по околна среда 16 и 17 юни. И гласуването в пленарната зала ще бъде през юли. Точка 15 дневният ред. Социалното предприемачество и социалната иновация в борба с безработицата. Това е а, до, проектът доклад по собствена инициатива, докладчика госпожа Лопе Фонтане. Давам ви думата. Gracias, señora presidenta. Hoy, efectivamente... Благодаря, госпожо председател. Днес представям този проект. Това е много важна тематика. Ако погледнем нещата, ще видим, че социалната економика е, е сектор, който, е, в който работят около 14 милиона заети. Тоест, е, голяма част от работещите в предприятията в Европа. Това е важен сектор, много актуален, с големи възможности за растеж в бъдеще и следователно е важно Европейският парламент да може да изрази своето становище по темата. пишейки доклада, взех предвид идеите на доста голям брой асоциации от сектора. Благодаря им за техния принос. Смятам, че успяхме да включим основните им идеи тук в този доклад. разбира се, имаме ограничения в броя страници, в броя думи за доклада и не можахме да включим абсолютно всичко. Но мога да кажа, че съм убедена, че с приноса на тези асоциации, както и на всички други докладчици в сянка и депутати, ще подобрим текста. На 1 май съгласихме с комисията по петициите по някои точки, така че ще коригирам текста в съответствие. Трябва да правим разлика между предприятията на социалната економика и класическите предприятия. Много е важно да видим тази разлика. в социалната сфера можем да имаме създаване, примерно, на заетост или пък осъществяване на някои услуги за членовете на обществото, или пък за уязвимите членове, или пък създаване на положителен екологичен а, резултат или социален резултат. Ето това са социалните предприятия. Тоест някаква обществена полза се създава с тях. Така че е много важно да се направи тази разлика. Имаме предприятия, които са важни и трябва да подкрепим тяхната дейност. Относно социалната иновация, тя фигурира в заглавието на този доклад. И ние ще се опитахме да я дефинираме в съображение F. Е, мисля, че ще бъде добре да чуем докладчите в сянка по тази дефиниция. Второ, социалните предприятия дават един допълнителен положителен резултат за стратегията Европа 2020, най-вече с намаляването на бедността и безработицата. Нека да не се съсредоточаваме само върху печалбите, ползите. Тези предприятия трябва да разполагат и за стратегия дългосрочен план, за да могат да ни предлагат конкурентоспособни продукти в дългосрочен план на общия пазар. Този, е, това социално предприемачество е същинско предизвикателство. Нека да дам един пример от испанската реалност имаме много голям проблем с безработицата. Кризата класна голям брой предприятия към фалит. И е, предприятията от социалната економика не само успяха да устоят на кризата, но от 2008 година насам те създадоха 170 хиляди нови работни места. При все това, така както беше казано в доклада, има много аспекти, където ще трябва да поработим, за да подобрим нещата. Предприятията за социалната економика трябва да могат да разгърнат пълния си потенциал. Основните проблеми, с които се сблъскват а, предприятията, а, е, че рядко тези предприятия биват зачитани. едва ли не ги счита за неконкурентоспособни, защото са свързани с социалната економика. Трябва да се намали бюрокрацията, свързана с тях, която е изключително голяма, и да се подкрепят, да се насърчат тези предприятия, да се подобрят данните, с които информацията, с която разполагат потребителите и да се подобри репутацията на тези социални предприятия. Но основната точка в този доклад е финансирането. Предприятията на социалната економика се сблъскат с повече проблеми, отколкото конвенционалните предприятия. Освен помощите по европейските фондове, те имат нужда и от други типове помощ, например микрофинансиране, микрокредити, неща, за които говорихме вече тази сутрин. И тук в този доклад е важно това да бъде споменато. Европейския фонд за стратегически инвестиции също трябва да бъде използван тук в този сектор. И в заключение, госпожа председател, искам да се спра на въпроса за обучението. Обучението, постоянното обучение по време на целия живот е от ключово значение, за да се подновяват уменията и да се разполага с квалифицирана работна ръка. Това може да бъде един вид ам, бъдещия кост на предприятията, на социалните предприятия. Ако младите имат добро, добро виждане за социалната економика, те могат да тласнат този сектор към просперитет за в бъдеще. Благодаря. А, господин Бенифей. Благодаря за изготвянето на този доклад. Съгласен съм, че формулировката е много точна. Ще започна с едно общо разсъждение. Този документ е много сериозна оценка, много точна оценка на проблемите на економиката в Европа. Знаем много добре социалното изключване, безработицата, безработицата сред младите най-вече. Трябва, разбира се, да променим насоките и в национален план, и на европейски. И имаме нужда от много конкретни решителни мерки срещу безработицата. Трябва да не забравяме факта, че социалната економика е вид метод – който позволява да се управляват предприятия, които носят ключови ценности, като например устойчивото развитие. Може би това изглежда много далечено от това, което се казва в насяща економика. Повече печалба и пак повече печалба, но тази, този материалитет трябва да се промени и да се спрем на добрите практики в сектора, които се, казва, се споменават в доклада. И още нещо друго важно. Капацитета на предприятията да създават заетост. Като по този начин също могат да се оптимизират социалните осигуровки, както и печалбата. Искам също да поискам от госпожа докладчицата уточнение по параграф 17. Изискванията за Европейската комисия да използва максимална гъвкавост при създаване на правила за фирмите с социална ангажираност. Има ли специфични случаи, при които прилагането на тези държавни помощи не е разрешило проблема? Благодаря за вашето внимание. Мариан Харкин. Благодаря ви, думата Мариан Харкин. Благодаря ви, госпожо председател. Извинявам се на докладчика, че закъснях, но прочетох доклада ви. И трябва да кажа, че като цяло съм съгласна с съдържанието му. В частност съм съгласна, че принципа на всякакъв вид социално предприемачество трябва да бъде социални, социалният отпечатък, а не економическият печелив, печелив, печалби, които могат да се постигнат с него. И сме пълно съгласна с това твърдение. Съгласна съм и с необходимостта да се вземат предвид а, местното и регионално измерение на този вид действия, тъй като на това равнище най-добре се, се подобрява социалното и регионално сближаване. Аз бих искала, ако е възможно, да включим в този доклад идеята, че от културна гледна точка някои от а, а, идеите за, свързани с предприемачеството всъщност а, обесърчават от поемането на риск. Но много често на хората, които са склонни да поемат риск, са и хората, които измислят нови идеи и нови решения на социални проблеми. Ето защо ми ще струва, че в някаква степен трябва да насречим грамотността по въпроса за предприемачеството и че трябва да някак си да включим предприемачеството в образователна система. Не, цялото образование трябва да е обърнато към предприемачество, но трябва да се включи тази възможност да се насърчават студенти, да създават собствени предприятия, да участват в всякакви мероприятия, които да насърчат тяхното предприемаческо мислене. Тоест, предприемачеството не трябва да се превръща в цел на образованието, но трябва да бъде част от него. Също така, когато, мисля, когато се каже предприемач, хората често си мислят за Бил Гейтс и за други мултимилиардери, но предприемачеството не нали, винаги е, цели все повече печалби. Не, все по-често предприемачите е, включват и социално измерение в своята дейност и подобни практики трябва да се насърчават активно. И пак казвам, тук трябва да обмислим и аспект с образованието, защото много млади хора биха били привлечени от подобни идеи. И накрая два въпроса към докладчика. В точка 10 и 11 тя споменава директивата за обществените поръчки и насърчава държавите членки да гарантират, че социалните аспекти и други се взима предвид в процедурите за публичните поръчки. Трябва да призная, че не съм запозната подробно с а, директивата, но тя насърчава за включването на социални клаузи и критерии в поръчките за публичните за обществените поръчки. Въпросът ми е, повечето държави членки не го ли правят или някои от тях са в процес на включване на социалните критерии в процеса на обществените поръчки? И тъй като съвсем наскоро приключих по работата на, по становище за ТПТИ, питам се как а, в случай, че сключим споразумение, търговско споразумение с САЩ, ще гарантираме закрила за социалните предприятия. И накрая ще повторя въпроса на докладчика в сянка на социалистите. Въпросът е свързан с, с, с държавните помощи за социално предприемачество. Какви точно идеи има докладчика в това отношение? Още веднъж ви благодаря. Това е един отличен документ и участвам с търпение по-точно от сътрудничество. Благодаря ви. Думата има господин Силикиотис. Χαρώ και εγώ την ισχύτρια την κυρία Φαντάνια για την καλή δουλειά που έχει κάνει. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря на благодаря ви, госпожо ние Действително сте свършила отлична работа. За нас Обединената левица тези социални предприятия са много важни. Това са предприятия, които наистина имат социална мисия в рамките на Европейския съюз. И ми се струва, че имаме много натрупан опит в тази област в Европа и също така сме неясно а, каква е цената на този вид а, социално предприемачество. Но всички тези а, инициативи са възможни само ако държавата играе своята работа и ако гарантира социалната закрила, работните места и правата на работещите. Много често обаче европейските политики не взимат предвид а, този аспект. Да вземем за пример политиката наложена от тройката, политиките на строги бюджетни економии, които доведоха до социална изолация, закупа на работни места, затваряне на заводи, фалици на предприятия. И по този начин бавният социален напредък се Обесмисля Имаме нужда от по-дългосрочни решения, а подобни дългосрочни решения могат да дойдат само от официалните органи, т.е. от държавните органи. Споменахте социалните предприятия и иновациите. Един доста общ параграф, в който няма достатъчно подробности. Затова ние ще предложим изменения за доточняване на всички тези понятия. Благодаря ви, Карима. Дали има думата от групата на зелените? Благодаря ви, госпожо председател. Не напред държа да благодаря на госпожа докладчика за нейната отлична работа. Един подобен доклад е, от колега от НДП може да ни изненада дори, но трябва да го признаем. Напълно разбирате значението на социалното подприемачество и много сериозно гледате на въпроса. Друго ми се обаче, че малко липсва доклада ви глобалната визия. Ние, еколозите, не говорим за социално предприемачество, ако не добавим и солидарността. И това не е просто подробност. Социалната економика и солидарната економика не бива да бъдат а, някаква добавка, нещо, което украсява истинската економика. Социалната и солидарна економика не е някакъв специфичен сектор, който се ограничава до няколко видове дейности. Не, социалната и солидарна економика е хоризонтална и може да обхваща всички економически сектори. Тя е един модел, един човешки модел, един по-кооперативен модел и много по-демократичен модел. И казвам с други думи, колеги, това е един модел, който носи със себе си нови ценности в сравнение с модела, който в момента властва на пазара и властва в економиката. Защото какво е на власт в момента в економиката? безмилостната конкуренция, социалния дъмпи, както видяхме в изслушването преди малко, за сметка на мъжете и жените, било то работници или потребители. Но за нещастие социалната економика не е достатъчно силна, за да може да противодейства на този, вид, този доминиращ модел. Затова имаме нужда от, от една социална и солидарна економика, която да промени модела като цяло. Това е един модел, който трябва да се наложи изцяло в економиката и то възможно най-скоро. Защо? Защото по този начин ще успеем да създадем работни места. А истинското ни предизвикателство е не просто да, да продолеем безработицата, но да гарантираме по-устойчиви работни места и преди всичко работни места, които да не могат да бъдат прехвърлени някъде извън Европейския съюз. Затова е важно нашата социална економика да бъде по-солидарна и да се основава на една по-добра оценка на економиката. А социалната и солидарна економика показва, че настоящите показатели, с които разполагаме, са абсолютно устарели и старомодни. Те просто не описват адекватно настоящото положение и не отговарят на потребностите на гражданите. Той имаме нужда от пасионна економика, която не надхвърля търсенето на економически растеж. Дори и да няма възстановяване на економически растеж, в момента се създава социална и солидарна економика. Ви твърдите, че има проблеми с сектора, защото няма достатъчно финансиране за социалната и солидарна економика. Аз обаче мисля, че е крайно време да започнем да говорим за данъчното облагане в тази нашата парламентарна комисия. Честно говорим за преференциално данъчно облагане за малките и средни предприятия и всички са за такава, такива преференции при съответните условия, разбира се. Защо обаче да не облагодетелстваме и социалната економика, и социалното предприемачество чрез, оборот, чрез по-облагодетелствено търговско, а, данъчно облагане, извинете. Мисля, например, за 100, 100, на над 160 хиляди асоциации, които са част от асоциативният свят. И, както казах тази седмица, кооперативите трябва да бъдат оценени по достоинство и да бъдат насърчавани, за да може все повече европейци да работят в такива модели. И накрая едва 6% от работната ръка в Европейския съюз се работи в този сектор, тъй като все още няма достатъчно стойност, в която се дава на този сектор. Трябва да се гарантира също така и по-дългосрочен основен характер на работните места в сектора. И не на място, тъй като знаете, че аз самата съм еколог. Знаете, ни чакат поредни месеци до срещата на върха в Париж което е историческо значение, а смятам, че във вашия доклад връзката между економиката, околната среда и планетата не е достатъчно ясна в документ, във вашия доклад. А само по този начин може да стигне до една наистина по-истинска и по-справедлива економика. И тази цел за обхващане на околна среда, екология и економическа солидарност трябва да бъде по-ясна. Трябва да се отлучаваме върху економическо и териториално сближаване, но и опазване на околната среда и пълно зачитане на нейното значение. И ще предложа редица изменения, които да променят насоката на вашия доклад. Благодаря ви, госпожо председател, за няколкото секунди, които ми отпуснахте в повече. Бегин, Сойшош. Граф. Заповядайте. Давам думата на докладчицата отново. Както а, каза и основният докладчик, социалната економика е важна след кризата. Има някои основни момента, които държа да очертая. Примерно данъчното облагане, за да се намали цената на труда. Също връзката между образованието и предприемачеството е добра идея. Трябва да направим ясно разграничение между корпоративната социална отговорност и социалната економика. Когато едно дружество има социална отговорност за да постигне определени цели, това има социален резултат. Естествено, може е, да доведе до намаляване на безработицата. И е, ако те е, вършат дейност в полза на социалната економика, трябва да имат и данъчни облегчения. Сега давам думата на госпожа Фонтания отново, ако искате да добавите нещо или да отговорите на поставените въпроси. Благодаря. Съвсем накратко, госпожо председател. Определено трябва да поговорим още, за да подобрим доклада. Очаквам с интерес приноса на всички политически групи. За нашата комисия тази тема е ключова. От коментарите на колегите от Социалистическата партия е, съм съгласна с е, някои от техните твърдения, които ще добавя в 17-то изменение, също има такива общи коментари. Предоставена ми бе информация от някои организации, че за малките и средни предприятия в социалната економика е много трудно да получат помощ. Именно за това твърдя, че трябва да има повече гъвкавост. Може би да сложиме като граница брой 200 работещи, примерно подобни предприятия в Белгия, не могат да получават помощи, въпреки, е, въпреки че са всъщност изцяло взети в социалната економика. Очаквам измененията и на други колеги за споразумението за инвестиции и търговия с щатите и социалната економика. Смятам, че въпросът е сложен. Не мога да кажа, че много съм го обмисляла. Полезно ще е да получа коментари. На колегите от ГУЕ мога да кажа, че за дефиницията за дружество и работещи в социалната економика никак не е лесен въпрос. А на госпожа Дали нека да кажа, че високо ценя нейните любезни думи. Но солидарността не е само прерогатив на левицата, тя е за всички нас. В Сарагоса има предприятия за социална економика, в моя град има квартал Сарагоса, където има отлични примери за работещи в социалната економика, една асоциация, съседска асоциация. И те, примерно, са имали отлични взаимоотношения с властите, които са от НП там. Така че солидарността се проявява от всички, не само от социалистите. Във всички случаи очаквам дебатите с докладчиците в Сянка. Благодаря. 21 май е крайния срок за подаване на изменения. Те ще бъдат разгледани на 15 юни и ще гласуваме на 15 юли в Комисията по заетост. Точка 16. Намаляване на неравнопоставеността, специално бедността сред децата. Давам думата на докладчика госпожа Зубер. Бригада, Sra. президент. Е, опробваме да побери da pobreza infantil é Благодаря, госпожо председател. Проблема на бедността сред децата е и източник на е, позор за нас в Европа. Защото броя на децата застрашени от бедност в Европа се увеличава. 2007 1 милион деца са били застрашени от бедност, а до 2012 процент е нараснал от 6,2 на 20%, а за 2013 26 милиона деца в Европа са застрашени от изпадане в бедност и социална изолация – Съществуват е, много доклади на европейски международни организации, които сочат, че бедността сред децата се увеличила по причина на два фактора. Първо, нарастващото социално неравновесие и поради е, политиката на е, снижаване на заплащането на труда. В някои страни след политиките на тройката има и намаляване на помощите за деца и саме. Е, в Португалия между 2010 и 2014 година няколко милиона деца вече не получаваха семейни добавки. 2010-2012 43 000 семейства бяха извадени от системата за подкрепа на доходите. Децата са най-добре обгрижени в северните страни, Словения и други, защото все още има помощи за домакинствата, за образованието, но в Гърция, Италия, Полша, Испания страните из... инвестират много по-малко в помощи и затова децата са в по-голям риск. Уницев казва, че в страните по Средиземноморието ще се продължи да се увеличава неравнопоставеността и бедността сред децата. И мога да кажа, че подобни политики в Европейския съюз водят със себе си риска да не се изпълнят е, основните ангажименти на европейско или международно ниво в това отношение. Така че съвсем е, ясно е, ни са причините за бедността сред децата и ние трябва да се борим с тях. Има подадени изменения, мога да коментирам някои от тях. В, има такива в посока на окоръжаване на страните членки за въвеждане на система на помощи за семейството, за изпълняване на основните права на децата. Също Европейската комисия е, следва да прояви повече гъвкавост и да не настоява единствено на намаляване на разходите в публичната сфера. Всъщност комисията трябва да обърне внимание на собствената си публикация от 2013 за бедността сред децата и също така да се възползва от е, възможността за средносрочния преглед е, на международната финансова рамка за подсилване на програмите за предоставяне на храни. трябва, децата трябва да са и приоритет в регионалните политики и политиките по сближаване страните членки трябва да е, осигурят е, достъп до безплатно образование навсякъде, още от е, ранно детство, с съответната държавна подкрепа. Също трябва да има и осигурен транспорт училище Държавата трябва да осигурява и универсално здравно обслужване, което да е безплатно, включително а, и болнично такова за а, малки деца, бебета, предродово а, ви грижи, а, педиатрия и заболекарство. Според нас там, където има най-голяма неравнопоставеност, трябва да се засили дейността на социалните служби и да, им, да се подобрят техните дейности. Не можем да направим повече препоръки, макар че нямаме нищо против да го направим, просто защото обема на доклада е ограничен. Считам, че с различните изменения ще под попълниме е, белите петна в е, текста. Надявам се, че нашия доклад ще очертае проблемите и ще предложи реални решения, по-добри альтернативи на е, мерките взети в миналото. Госпожа Слайдрова сега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо докладчик. Искам да ви благодаря за вашия доклад, защото темата за намаляване на, равен, на неравенството между децата, детската бедност е много важна тема и се радвам, че мога да бъда докладчик сянка по този доклад. Бедността между деца, сред децата води до неравенство. И бедността сред децата отговаря на социалната ситуация на тяхното семейство. Т.е. зависи от работата на родителите и също от броя на децата в семейството. Ако искаме да намалим бедността на децата, трябва да се концентрираме първо върху семейните доходи. И второ, обществените услуги, най-вече образованието. В доклада се говори за увеличаване на социалните помощи. Да, също. Но първо трябва, според мен, да се говори за родителите, които работят и въпреки всичко печелят много малко. И трябва също да говорим и за такива родители, които са заплашени от безработицата и които не намират работа. Акцента на доклада трябва също да бъде преместен, т.е. да се е, съчетаят тези, тези два елемента. Предпочитам също по-скоро един включващ подход, т.е. що се отнася до семействата, решенията според мен ще станат с някакви социални мерки, които да подпомагат и родителите и децата. Второ, мерките, за да се улесни достъпът на родителите до работа. Госпожа докладчика също говори за това. Относно децата трябва да се сръточим най-вече върху качеството и достъпа до обществени услуги като здравеопазване и най-вече върху образованието. Дори и да знаем, че много пъти говорим по тази тема, но явно не е достатъчно. Смятам, че това, което правим, е недостатъчно, като се знае до каква степен образованието е ключов елемент за успеха в обществото. Ако не искаме да възпроизвеждаме бедността, в следващото поколение трябва да се концентрираме върху качеството на образованието на децата. И също качеството на образование, както и компетенциите. Те всички решават бъдещето на децата. И в това отношение искам да обогатя този доклад с моите изменения. Благодаря и се надявам, че а, докладът ще подобри ситуацията в тази област. Юта Штайнрек. Ja, zunächst einmal vielen Dank an Frau Zuber für госпожа Стайнрук. Благодаря. Докладът е наистина много добър и Наистина, опитахме се да бъдем кратки. Смятам, че тук имаме възможност да подобрим а, този доклад с нашия принос. Бедността на децата съществува и в Европа. Много е тъжна ситуацията. Трябва да наблегнем на всички деца. Има такива случаи, когато родителите работят, но има също но също така е ситуация, при които родителите са безработни, търсят работа. И има също така много а, семейства, където ця, а, всички живеят в а, крайна бедност и нищета. Трябва да направим тази разлика в категориите между децата според статуса на родителите. И аз лично се вълнувам от съдбата на всички деца, политиката на бюджетни ограничения наложи допълнителни ограничения е, в е, качеството на живота на тези деца. Благодарим на докладчицата госпожа Зовер. Няколко забележки имаме. Социалистите и демократите неколкократно представи тук е, идеята за гаранцията за деца, която ще бъде, ако искате един вид идеята за гаранциите за младеща, само че при децата. По този начин да се борим с бедността сред децата. Докладчицата е съгласна, че трябва да предвидим подобна гаранция, базираща се на ясно правно основание. Знаете, че има едно комюнике на комисията от 2013, къде се казва, че инвестицията в децата, мисля, че това е една препоръка всъщност, че това е инвестицията с децата е най-добрата база за бъдещата ни работа. И също искам да кажа, че проблема с лошото хранене на децата, недохранването също е важно, защото в крайна сметка това ще се отрази дълготрайно върху бъдещето на тези деца. И нашият докладчик Сянка също иска да сложим акцента малко повече върху обучението в информираността, борбата срещу бедността и да се даде достъп до системата на образование. Както знаем, децата на бедните семейства много често са изключени от доброто образование. И тук може би трябва да променим радикално нашите възгледи. Има много добри примери. Например, в някои държави членки придружаване на тези семейства, помощ. Някои от семействата имат нужда от много повече такива мерки, отколкото други. И ние поздравяваме сътрудничеството, дискусията показа, че целите много пъти са едни и същи, без значение на политическите възгледи. Благодаря. Госпожа Седатка. Благодаря. Госпожо председател, искам да благодаря на докладчика. Темата е, ми е при сърце и е важно да оставим достатъчно място и време за тази тема. Смятам, че ще има много положителни идеи в доклада и а, също нека да напомня член 8 и социалните политики. Понякога бедната социална среда предизвиква нуждата от изолиране на децата, отделянето им от семействата, вкарването им в специализирани заведения или и по този начин това влияе върху целия им бъдещ живот. Нещо, което ми липсва в този доклад е акцента върху качеството на обучението, и еднакъв достъп за всички до обучението, както от децата от по-бедни семейства, е, например ромските деца. Мисля, че това е едно основното мълсество в Европа и то се бори с бедността. Също трябва да помислим за включващото образование и децата с увреждания. Нека да сложим акцента малко повече е, върху тези групи и това съм направила с моите изменения. Когато за първи път дискутирахме доклада, казах, че искам да се спрем малко повече на извънучебни мероприятия и занятия. Децата, които имат добро образование, обикновено има занимания и извън училище. Така че ние трябва да а, създадем програми и схеми, с които да подкрепяме и да подпомагаме а, децата, които, имат, так, които нямат тези възможности. Трябва да работим с НПО-та и с други организации. И също трябва да се постави акцента върху достатъчното количество храна и качествената храна за тези деца. Имаме много примери, които са, са деца, които отиват гладни на училище. Ако те не получават топла храна в училище, може всъщност и да не получават въобще топла храна като цяло за деня а, и трябва да има някакви хранителни банки, с които да се подпомагат семействата. Трябва да се съсредоточим върху нещо друго, а именно увеличаващите се а, помощи за безработни. Сега, родителите дори да получават по-големи финансови средства, а, децата какво получават? Мисля, че вместо да увеличаваме помощите за безработни, просто трябва да създадем бизнес среда, да създадем заетост, така че тези родители да намерят работа и да бъдат добър пример за своите деца. Ето това са идеите ми на този етап и съм сигурна, че ще успеем да постигнем качествен доклад. Благодаря още веднъж на докладчика. Благодаря ви. Не виждам някой от а, името на АУДЕ или от групата на зелените. FDD, yes, Madam Begin. Grazie Presidente. E vorrei innanzitutto ringraziare la collega госпожа Мегейн от групата на Европа на свободата и пакта демокрация. Благодаря ви. Благодаря от името на докладчика в Сянка на доклада за Европа изготвеният от нея документ. Темата много ни вълнува и нееднократно сме казвали, че единственият начин да се борим срещу бедността и социалното изключване е чрез мерки за подпомагане на доходите, тъй като чрез гарантиране минимални доходи на родителите ще помогнем и на децата да израснат с, при по-добри условия. Както нееднократно сме казвали, политиките на свои бюджетни економии доведоха голяма част от гражданите ни до бедността, в която живеят в момента. Трябва да се гарантират на всички деца основните им права, а именно правото на образование, правото на здравеопазване, жилище, правото на участие в решенията, които ги засягат, правото на развлечения и творческа дейност, право на добро хранене. Ние на българско равнище трябва да се отручиме върху инвестициите в адекватни образователни заведения и подкрепящи израстването на децата. Благодаря на докладчика с работа. Thank you. Благодаря ви. По този начин приключихме с разискването на този документ. Крайният срок за внасяне на изменение е 20 май. А, измененията ще бъдат разгледани на 15-16 май, а, юни, извинете. Предвидено на е приемането в комисия по заедост на 15 и 16 юли и стигаме до последната точка от дневния ред – но аз ще трябва да ви напусна след 10 минути, защото има проблеми с полета ми. Но някак си трябва да се справим с мандата за тристранните срещи за бюджета 2016 година. Това е първата становище изготвено докладчика на Дидре Клон. Госпожа Лопес Фонтание ще ни каже няколко думи по темата от името на госпожа Клуне. Кун. Ще ви помоля да бъдете кратки. Госпожа Фонтане, благодаря ви, госпожо председател. Действително, госпожа Колун не може да присъства, тъй като има ангажимент в Ирландия и с ваше позволение ще прочита подготвени от нея текст за, коми... за нашата комисия. Докладът по бюджета е сложен, но все пак е важно ние да излезем с ясно и кратко становище. Ето защо аз настоявам за създаването на работни места и борбата с младежката безработица. Младежката безработица не е ново явление в Европейския съюз. През 95% той достигна 21% и от тогава не е спадал под 15% на европейско равнище. Това е проблем, който засяга цяла Европа и последните данни показват, че младежката безработица е на равнище 22,5%, а в някои страни достига 50%, което е напълно недопустимо. Ето защо е важно да има финансови подкрепа за програми, които насърчават създаването на работни места за лица, които са унеправдани по един или друг начин на пазара на труда. Важно е също така да има програми за професионално обучение и промяна на професията в ключов, към ключови сектори с голям потенциал за създаване на работни места, като например зелената економика. Над 80% от предприятията в Европейския съюз са малки и средни предприятия. Те създават над 2 трети от работните места в Европейския съюз и съществени, съществено значение за економиката на Европейския съюз. Един от основните проблеми за оценяването на МСП обаче е достъпът до финансиране. Ето защо предлагам да се насърчават практиките свързани с микрофинансирането. Благодаря на на парламентарната комисия за възможността да представя приоритетите ни. Благодаря ви за това кратко изложение. Някои от докладчите в сянка искали да вземе думата? Господин Гевиги е има думата. Бюджета за 2016 от името на нашата група и докладчика ни сянка, нека да кажа следното. За момента не виждаме големи проблеми. Комисията има 26 милиона неплатени сметки. Това са дългове, които трябва да бъдат изчистени. Европейския съюз не се предполага да има дългове и е, позицията на НП е за зануляване има призив за ефективност, не може да се продължава така. Не може да се предприемат нови проекти, които разхищават пари. Всяко евро, което се плаща, идва от джоба на накоплаците и ограничава потенциала за растеж. Е, добър вариант ще е да обмислим кои са причините за настоящата криза и също така проблемите с европейската валута. В страните членки има много висока безработица и ред европейски проекти се предполага да преодоляват именно проблема с безработицата. Голяма част от средствата за е, преодоляване на проблемите с безработицата са изплатени, но проблемите не са се решили. Би следвало да помислим дали цялата е, толкова много страни в Европейския съюз трябва да бъдат свързани с е, едината европейска валута. Също така трябва да прилагаме по подходящ начин и принципите на субсидиарност. Трудовия пазар е, трябва да решава на национално ниво проблема с дългосрочно безработните, защото проблемите са различни в различните страни. Същото се отнася и за обучението и образованието. Закрилата на работещите се също има отношение и към конкурентоспособността. Трябва да търсим възможности за финансиране на инициативи за обмен на най-добри практики, но в Европейския съюз не следва да се размножават програми, които определено навлизат в прерогативите на страните членки. Тези въпроси могат да се решат по-добре на тяхно ниво. А страните членки, които не могат да решат своите проблеми, трябва да получат помощ за създаване на съответни системи, но не же да се разчита на Европейския съюз да свърши работата на страни членки. Те не могат да разчитат само на това, че е, от някъде, от другите страни ще дойдат пари. Аз искам да се изкажа от името на колегата Рената Вебер по бюджета за 2016. Докладчика Сянка от АЛДЕ се радва, че приоритетите на АЛДЕ са отразени в проекто становището. Особено колко необходимо е да се насърчава приемачеството в малки и средни предприятия и да се работи за безопасност и условия на работа. Също трябва да се улесни финансирането за МСП да се предоставя обучение, особено в сектори, където пазара на труда не намира специалисти или такива с голям потенциал за растеж. Искаме да подчертаем някои аспекти с изменения, примерно че е необходимо не само да се управлява бюджета и да се финансира е, инициативата за младежка заетост, но да се търсят и повече средства за тази инструмент. И когато говорим за достойно заетост, трябва да мислиме какво точно означава достойно. Няма финална дефиниция за това, затова нека да кажем устойчива заетост. После, ключовите сектори с висок потенциал за създаване на работни места, бихме искали да се добави там и кръговата економика, заедно с зелената и така нататък, защото тя може да допренесе за създаване на милиони работни места. И накрая искаме да подчертаем колко е важно да се изготви средносрочния преглед от страна на комисията и да се потърси изпълнение на, на средносрочните цели за борба с безработицата. Председателката, благодаря, благодаря, че бяхте кратки. Ако има някой, който абсолютно иска нещо да каже, господин Пирински. Sure. Заповядайте, моля и накратко. Ще се постарая дори да бъда по-кратък. Първо, Считаме, че проектостановището е добра основа, по която да продължим да работим. Второ, считаме, че тези аспекти, споменати в становището, било то заетост, както и социалните аспекти, като добри, няма да ги споменавам отново всичките, просто трябва да ги доразвием. Трябва да говорим по-подробно за мерките до 2020 и също да, да гарантираме иновациите, както и осигуряването на заетост, да, да използваме фондовете, както и да вкараме нови програми, а също и потенциални финансови инструменти, които да бъдат използвани и бихме могли да предложим адекватни мерки, за да престанем с забавенето и натрупването на забавени плащания. Благодаря. Благодаря за солидарността на всички вас. Крайният срок за измененията е 13 май на обяд Гласуването в комисията по заето ще бъде на 16 юни, а в бюджетната комисия на 22-23 юни пленарна зала ще се гласува през юли. И сега изчерпахме програмата. Следващото заседание ще бъде на 28 май. И надявам се да можем да дискутираме дори по-дълго време важни въпроси. Благодаря ви за днешната работа и приятен уикенд!